поради броя на явилите са депутати. И второ, първата основна точка днес ще бъде изложение, научно-аналитично изложение всъщност. Затова и се забавихме с 15 минути. Освен това, днес е понеделник, чакахме депутатите да дойдат. Да приемем ли, че няма забележки относно дневния ред? Днешното заседание се предава на живо. Имаме превод на 16 езика. Френски, немски, италиански, холандски, английски, датски, гръцки, испански, португалски, шведски, унгарски, литовски, полски, български, румънски и хърватски. Мисля, че ще да бъде по-лесно да кажа на кои езици няма превод, що се отнася до протоколите от 3 септември, 14 и 15 септември. Ще следваме процедурата. Преминаваме към трета точка, която вече споменах, изл... представяне на проучване и изпълнение на първия стълб на ОСП 2014-2020 година в държавите членки на Европейския съюз. В съответствие с процедурата и правилника и правилата, които проехме за периода 2014-2020 година. 2014 беше преходна година. Както знаете, реформата въвежда поредица от важни промени, като преките плащания, предложението за екологично селско стопанство има правила за гъвкавост, които дават на държавите членки възможност да, раз, да определят плащанията. Някои от тези плащания са задължителни. За други решенията се взимат от държавите членки в съответствие с прияти от тях правила. Проблемът за нас е важен, защото има редица правила, които приведахме в действие, има възможност и вероятност плащанията да се извършват по 28 различни начини в съответствие с 28 различни системи. Това е преувеличено и бихме искали с тази реформа да отчетем потребностите на държавите членки. Искам да приветствам нашите гости, госпожа Мария Розария Пупо, да Андрея и господин Роберто Хенке от Националния институт за економика в Италия и господин Фабрицио де Филипис от университет на Рим 3. Добре дошли. След встъпителните ми думи, ние ще изслушаме вашите изложения. И ще дам думата на госпожа Дандрея. Добър ден! Ще говоря на италиански и благодаря на всички за поканата и за тази възможност да извършим това проучване. Трябва да кажа, че за нас беше огромно удовлетворение да извършим това проучване. Аз съм от Крея, Национален съвет за научни изследвания, но когато спечелихме конкурса за това проучване, които някои от вас вече ни познаваха. Проучването е за изпълнение на първия стълб на ОСП в държавите членки на Европейския съюз. Структурата на проучването съответства на нашето, на нашето изложение. Накратко ще разгледаме организацията на работата и целите на проучването. След това ще разгледаме рамката, референтната рамка не само като законодателна референтна рамка, т.е. в проучването се прави изследване на системите за плащане и всички рамки, в които държавите членки могат да прилагат гъвкавостта. Ще разгледаме също така и реформата Фишлер. И докъде сме стигнали? Какви решения са взели държавите членки през 2013 година? Накратко ще споменем фин... многогодишната финансова рамка 2016 2020 и връзката и с ОСП. И в проучването ще се разгледат елементите на новата система за преки плащания в съответствие с решенията на всяка държава членка. В изследванията ние ще споменем само някои елементи, които са най-важни заради ограниченията във времето. И накрая ще се опитаме да видим какви решения са взели държавите членки с един ключ, е, за да изтълкува, за да направим тълкуване на поведението на държавите членки. След това ще стигнем до заключения и препоръки относно следващите етапи на реформата. Работната група, освен е, Крея, включва Федералния институт е, за сълскостопанска економика в Австрия и университет Рим 3. Данните бяха събрани пряко от държавите членки посредством експерти в благодарение на службата на Европейската комисия. Заедно с това използвахме специализирани издания. Целите на проучванията са както следва. От една страна да направим преглед на националните решения след реформата на ОСП за период 2014-2020 година, като за отправна точка е, е там, докъдето е стигнала реформата Фишлер. По-нататък е, да се идентифицират видовете поведение, възоснова на които да разположим държавите членки на една политическа карта на новата ОСП. И най-сетне третата цел е да се хвърли светлина върху следващите стъпки на реформата ОСП в съответствие с елементите, които бяха очертани в процеса на изследвания. Що се отнася до референтната рамка, както беше отбелязано, реформата Фишлер беше повратна точка в реформата на ОСП, защото не само се задълбочи процеса на разделянето на помощта, но и защото даде нова роля на държавите членки. ЛСП от политика диференцирана по продукция се превърна в политика диференцирана по страни. Що се отнася до ситуацията, която се очерта, можем да кажем, че има доста голяма диференцираност. Има разпределение на подкрепата, която е доста хетерогенна. Così come già presente negli anni 90, chiedo scusa, l' ottantaquattro del sostegno И така, разпределението на подкрепата все още е доста балансиране между бенефициентите. Континенталните страни се характеризират с по-хомогенна система за производство, са готови да разпределят поне отчасти подкрепата между всички фермери. От друга страна, средземноморските страни се характеризират с по-хетерогенна система за производство, с много по-голяма диференциация за подкрепа на хектар, запазват историческото разпределение в полза на старите бенефициенти на ОСП. През 2013 година моделът за единното плащане не беше хомогенно. То се прилага в съответствие с различни схеми и имаме исторически модел, който се прилага в страните от Средиземноморския регион, но и не само там. Правилата са обвързани с историческите плащания на дадено, даден производител. Има статичен хибриден модел, при който една, един производител получава е, единни плащания. Има динамичен а, хибриден модел, в който делът на единното плащане постепенно се увеличава и в Англия и Германия се преминава постепенно към плащане по един наставка през 2012-2013 година съответствие. В новите държави членки изплащ... прилагат единната система за плащане на площ в Малта и, Полш, и, в Малта и Словения се прилага регионализирана единна система за плащане. Що пред 2013 година беше много важна година не само за реформата на ОСП, но и за постигането на споразумение по МФР 2014-2020 година. И що се отнася до в съответствие, в сравнение с предишната рамка, има намаление с 3,5%. Като изключим сумите, които се използват за Харватска, е, увеличение, намалението е с 4,8%. За първи път финансовата рамка предвижда по-малко средство в сравнение с предишния период. Що се отнася до ОСП, намалението на средствата е, в абсолютен смисъл и като е, дял от МФР са за първи стълб 12,9%, и от 42% се стига до 32% като дял от МФР. Независимо от това, което предвижда регламента, ще се спра на някои решения взети от държавите членки. На първо място гъвкавостта между стълбовете – Преминаването от първия до втория стоп не е нещо ново. Модулацията предвижда възможности за прехвърляне на средства на преки плащания към развитие на селските райони. Има сега възможност да се прехвърлят средства от втория в първия стоп. От първия до втория стоп са прехвърлени към 6 милиарда. От общият, е, общо 33 3 милиарда са дадени за развитие на селските региони и 11 държави членки, 8 стари и 3 нови, решиха да преминат от първи към втори стълб. В е, Уелс е, се наблюдава най-високия дял на, на първия стълб от 15%. В Англия виждаме най-високия дял с средства за предназначение на стойност 130%, Обединеното кралство прехвърли 26% от общо за Европейския съюз. Пет държави членки решиха да преминат от, първи, от втори към първи стъп. Полша е страната, която прехвърли най-много средства, като както в сравнителен, така и в абсолютен смисъл. Сега да преминем към основните плащания. Реформата доведе до три различни варианта за така наречената вътрешна конвергенция. Целта е да се намелят различията в плащанията за хектар. Тези три варианта се по цялостен начин три страни решиха да постигнат национално плащане по един наставка през 2015 година. 8 страни решиха да отложат плащането на един ставка за 2019 година, 2020 за Швеция. Десет страни пред, продължават да прилагат единната система за плащане на площа. 12, останалите 12 страни прилагат частична конвергенция. Само страни прилагат базисното плащане на регионално ниво. Характеристик, то се характеризира с това, че за разлика от други помощи, както доброволни, така и задължителни, няма максимален дял. Базисното плащане се дефинира като онова, което остава след като се предоставят останалите плащания. В 12 страни базисното плащане е 60%, в 3 страни базисното плащане или плащането на поще под 40%. Що се отнася до обвързаните плащания, което е доведе до много дискусии преди да се приеме реформата, то се прилага почти, от почти всички страни. 27 страни прилагат обвързаното плащане. Е, Германия е единството, която не го прилага. В Обединеното кралство само Шотландия прилага тази подкрепа. В някои страни делът на е, това плащане е 57% за Малта. Като цяло има масирано използване на този вид плащане в сектора на говеждото и телешкото месо. Що се отнася до останалите решения, зеленото плащане, при което няма кой знае колко гъвкавост, то се прилага по индивидуален начин и се свързва като процент от базисните плащания и то се прилага в 10 държави членки, що се отнася до плащанията за младите фермери. 16 страни прилагат максималния процент за задължителното плащане за е, младите фермери. 8 страни прилагат е, редистрибутивното плащане. 14 страни прилагат постепенно намаляване на задължително ниво. Това е 5%. 12 страни прилагат таван, т.е. 100% намаление т.е. при плащане над определено ниво. Следва да отбележим, че що се отнася до плащанията за райони с естествени ограничения, Дания прилага 0,3%, 15 страни прилагат схемите за древните производители. Сега да преминем към, може би, по-интересния аспект на проучването Зададахме си въпроса след като се констатират националния решения, можем ли да идентифицираме ключ за тълкуване на реформата, за да видим къде се разполага всяка страна, но и да идентифицираме важни елементи, за следващите елементи. За да разработим политическа география на новите ОССП, ние отбелязахме различни елементи. И така, ключът за тълкуване е следния. Скоростта на преминаване към плащане с единна ставка, селективност на бенефициентите, способността за преразпределение на подкрепата между производителите, сектори и региони и накрая адаптиране на ОСП към националните условия. Що се отнася до първия ключ, скоростта на преминаване към плащане по един наставка. Идентифицирахме три групи – спринтьорите, бегачи на средни разстояния и предпазливите. Спринтьорите са онези, които промениха радикално моделът на подкрепа, като преминават от критерии на разпределение основан и напълно или изцяло на исторически а, плащания и от тази система към а, а, единна ставка. Бегачите на средни разстояния преминават а, лесно към а, плащане на единна ставка. И накрая предпазливите са онези, които са пред приели минимални промени в сравнение с предишния модел на подкрепа. Ето това е картата, която се очерта възоснова на ключа на реформата. Спринтьорите с Австрия, Холандия, Шотландия, Уелс, Швеция. Страните, които са преминали от плащан, които са преминали от историческо плащане към плащане на единна ставка. Това са страните, които са направили най-големия скок. Бегачите на средни разстояния Финландия, Англия, Дания, Германия и Малта Предпазливите е, групата на предпазливите включва 22 страни. Тук влизат страните от Средиземноморския регион, но и страните от Източна Европа. Втория ключ за тълкуване е селективността на бенефициентите. Тук отчетахме всички елементи, гъвкавостта, която дава възможност на държавите членки да подбере бенефициентите отрицателния списък и разширяването му, възможността за е, диференцирано и е, плащане. Идентифицирани бяха три групи държави членки, силно селективни, а тогава, когато се налагат 5 до 6 ограничения Селективните страни са онези, които прилагат 3 до 4 ограничения, а слабо селективните са онези, които налагат от 1 до 2 ограничения или пък които не налагат никакви ограничения. Последната група е най-голяма. Най-селективните страни са Италия и Франция. Това се обяснява със следното. В Италия изпълнението на ОСП е наложено към запазване на, на историческите плащания. Всъщност подкрепата се концентрира при онези, които се занимават с производство. Използват се всички инструменти, за да се запази историческото разпределение. Най-голямата група е групата на тези, които а, са слабо селективни. Третият ключ е свързан с преразпределението на подкрепата. Тук взехме предвид само три елемента и това е решението да се използва плащане на единна ставка или да се използва частично сближаване, частична конвергенция използването на постепенно намаление на по-високо ниво в сравнение с задължителното, т.е. повече от 5%, и използването на, е, на преразпределение, което дава възможност да се приложи постепенното намаление. Има страни, които почти които слабо е, преразпределят и страни, които изобщо не преразпределят. Последните са онези, които не прилагат никакви критерии за преразпределение и запазват в е, най-голяма степен историческото разпределение. Страните, които разпределят е, слабо прилагат само един от критериите за преразпределение. Страните, които преразпределят в средна степен, са тези, които прилагат единната ставка. Страните, които разпределят преразпределят в най-голяма степен са България и Полша. Онези, които преразпределят в средна степен са Австрия, Унгария, Литва, Шотландия, Уелс и Германия. Сега преминаваме към следващия ключ за преразпределение. Задахме си въпроса, прилагат ли страните гъвкавост и кой от вариантите в регламента се прилага в сравнение с предишната система – тук отчитаме приемането на отчитаме фактори като постепенното намаляване, модела на базисно оплащане, ако е различно от плащането на един наставка, методът за заплащане за екологосъобразно земеделие. Тук е, се очертаха три групи, онези, при които е има пълно съвпадение. Това са страните, в които няма потребност да се адаптира ОСП към националната специфика. Тук влизат е, четири страни. Страните, при които има слабо съвпадение, са страните, които са адаптирали ОСП към своите специфични потребности тук влизат 12 страни. Страните, при които има средна степен на съвпадение, се намират по средата. Тук влизат 16 страни. В първата група влиза Великобритания. Там единствения избор е гъвкавостта между стълбовете. Останалите страни са, ограничават избора си до адаптиране на метода на плащане, който се прилага в страните, при които има слабо съвпадение са Хрватска, Гърция, Полша, страните от Средземноморието, Дания и България. Каква картина се очертава? Висока степен на хетерогенност в изпълнението на ОСП и това потвърждава идеята, че еднотипната ОСП вече не може да не съответства на сложността на селско стопанство в Европа. Скоростта на реформата показва, че за повечето държави членки ОСП е бягане на средни разстояния, в които стъпките трябва да се в които трябва да се предприемат бавни и обмислени стъпки. Дори и малката група на спринтьорите, които нямат какво да губят като политически консенсус, не бързаха да преминат към новата система на преки плащания. Ето, тук можем да дадем средното графично представяне на заключенията. Ето тук се вижда дали страни, доколко страните са готови да влязат в съответните графи и категории. Няма да се спирам на тази графика, тя е представена в проучванията. Искам да кажа, че когато имат възможност, държавите членки адаптират общите правила към структурните си потребности, не използват един модел на подкрепа и по този начин показват, че са в състояние да адаптират ОСП към националните изисквания. Не е очудващо това, че по-предпазливите страни от гледна точка на с темповете на преход към плащането на е единна ставка предимно страните по Средиземноморието, но както и някои източноевропейски страни, са страни, в които съвпадението е слабо, така както е предвидено от регламента в, на Европейския съюз. Заедно с това предпазливите страни са онези, в които има слаба степен на, разпредел... на преразпределение или няма никакво преразпределение. Това са страните, в които има висока степен на селективност на бенефициентите. От друга страна, онези, при които има висока степен или средна степен на съвпадение, са страните, които се придвижват с най-бързи темпове по пътя на реформата. Европейският модел на селско стопанство е най-добре адаптиран към северните страни, в, в които не са необходими усилия, за да се приемат новите изисквания. ОСП е изградена възоснова на модел на селско стопанство, който не е диверсифициран, основава се на обработваеми култури и екстензивно е, животновътство. От друга страна виждаме страните в Средземноморския регион и някои страни от Източна Европа, в които процеса на адаптация, на ориентация на ОСП и е, дерогациите е добра възможност за да се адаптират към собствените условия. Ето защо на тези страни не бива да се гледа като на такива, които не, не прилагат новия модел, а по-скоро го адаптират към своите условия. Що се отнася до стратегическите препоръки, можем да кажем следното. При следващите реформи целта на еднотипен модел – на един наставка не би трябвало да бъде приоритет. Защото би било по-подходящо да се премине към по-целенасочени селективни плащания, като се има предвид запазването на базисното плащане на единна ставка плащането за екологично земеделие следва да се преразгледа от гледна точка на връзката между двата стълба. Може би би било по-уместно да се обмисли кой стълб трябва да финансира зеления, зеленото земеделие и също така да се дефинират условията за преминаване от един стълб в друг. Обвързаната помощ в момента и по всяка вероятност това ще се запази и в бъдеще е много добра възможност за да се договори по-високо ниво на селективност и насочване на другите елементи на преките плащания по по-прагматичен начин и накрая всички целият набор от преки мерки следва да се преосмисли, за да стане по-ефективен и да съответства на целите на упростяване и е, управление на изпълнението на ОСП. Е, тук е, следва да, да обърнем внимание на крайно ограниченото използване на плащанията за области с природни ограничения. Като цяло, Една ефективна система за наблюдение на изпълнението на ОСП е желателна, защото тя дава възможност да се наблюдават процесите, да се правят адаптации и корекции в съответствие с, постъпилите, с настъпилите нови условия. Това е предпоставка за оформяне на по-добра общостопанска политика в бъдеще. Благодаря. Сега ще започнем да дебатираме. Време е за въпроси. Първи в моя списък е господин Агньо. Сповядайте. Благодаря ви за тази презентация. Три коментара. На първо място Говорихте в началото и в края на вашата презентация по този въпрос. Свързаните плащания. Доколко те могат да се увеличат преди СТО да се намеси? Защото цялата идея на тези разговори беше да се даде помощ за земеделие и тя да се премахне от стоките, които се търгуват на борсата. Какво ще кажете за тази обвързана подкрепа и СТО? С интерес отбелязах онова, което казахте за Италия. Струва ми се, че всичко е решено. Може ли нови участници на пазара да искат плащане на стопанство и ако земята, например, се раздели, защото някой почине или по някаква друга причина, какво се случва там? Кажете ми, за да знам. И накрая, аз, както и вероятно много други колеги, получаваме писма от избиратели, в които се казва, че има подкрепа финансова, която отива, например, за е, бикоборство, а не за е, осигуряване на храни. Какво ще кажете вие по този въпрос? Благодаря. Пан посел Кузьми, Бадбус. Дякую бързо. Господин Кужмюк. Благодаря. Бих искал да благодаря за тази толкова подробна презентация. Говорихте за използването на средствата по първия стълб на ОСП. Разгледали сте въпроса от много различни гледни точки. Показвате положението в новите и в старите държави членки. Имам един въпрос. До 2013 година страните от Централна и Източна Европа нямаха пълен размер на плащанията. Едва от 2014 година започна изплащането в пълен размер. Въпреки всичко обаче, онова, което получаваме на хектар, не се равнява на онова, което се дава в Западна Европа. В Полша, например, имаме някъде над 200 евро по първия стълб, а в старите държави членки тази сума е почти два пъти по-голяма. Ние определяме този факт като дискриминация спрямо новите държави членки. Анализирали сте този проблем? Разгледали ли сте проблемите на новите държави членки в рамките на МФР между 2007 и 2014 година? Мисля, че новите държави членки просто са дискриминирани и не могат да се конкурират на равна нога. Имаме единен пазар, но имаме дискриминационни плащания по първия стълб. Ето защо искам да попитам дали сте разгледали този проблем с дискриминацията и дали сте го анализирали. Госпожа Агилера. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Quisiera agradecer la intervención. Ha sido... Благодаря. Искам да благодаря за тази презентация. Вашия анализ беше много интересен. Оценката на съществуващото положение е правдива и ще трябва да вземем предвид. Два коментара и два въпроса имам. Те се основават на вашето проучване. Вие представихте как се изпълнява ОСП в различните държави. Ако правилно съм разбрала вашите заключения, вие смятате, че по-добре да се премине към по-селективна помощ, да се правят разлики между бенефициентите. В рамките на настоящата реформа обаче това е трудно за осъществяване. Едно от най-интересните предложение, свързано с така наречения активен фермер, се разми и не се приложи по възможно най-добрия начин. Ето защо искам да разбера какво смятате вие, какво да направим в това отношение, как да се направи разлика между различните бенефициенти, за да може в крайна сметка помощта да отива за професионалните земеделски стопани. На второ място, казахте, че реформираната ОСП съответства повече на скандинавския модел е, на земеделие или модела в Северна Европа и не пасва толкова добре на Стреморието. Това означава ли, че трябва да преминем към друг модел, който да отговаря на нуждите на всички европейски държави, защото в Средиземноморието е, земеделието е много важно. Голяма част от БВП се пада на земеделието в тези страни. Казахте, че всички държави се адаптират но политиката може би не пасва на всички. Какво ще кажете вие? Благодаря, господин председател. Нека първо да изкажа своите благодарности за това проучване, което е много интересно. Един въпрос във връзка с свършената от вас работа. В заключение, можете ли да защитите или да предложите някакъв вид класификация, въобще да сравните ефикасността на приложението на мерките в различните държави членки. Pan poseł Rebega. Буда. Там poseł Буда. Господин Буда. I'm sorry. Mulțumesc <laughs> <clears throat> foarte mult pentru studiul prezentat. Îmi pare rău. Благодаря ви за тази презентация. Много се извинявам, че пропуснах първите 5-6 минути. Очевидно е, че основната цел на вашата презентация е да се покаже състоянието на нещата в ОСП. ОСП е едно от добрите постижения на Европа. Мисля си, че има известно недоразумение сега, тъй като ми се стори, че казахте, че не трябва да уеднаквяваме единните плащания за фермерите. В източна Европа, в новите държави членки, имаме сериозно затруднение. Тъй като е, има големи разлики с преките плащания. Нека да не забравяме, че действаме на един и същи европейски и световен пазар. И трябва да сме равнопоставени. Всички фермери трябва да са равнопоставени. Естествено, понякога има конкретни нужди, е, понякога има земеделие в планински райони, в райони с природни ограничения. Това трябва да се отчете, но не можем да приемем тези толкова различни преки плащания. Освен това, плащанията трябва да се използват, за да стимулират производителността. Господин Агнио каза, че не е добре да се е, стимулират хора, които отглеждат бикове за тореадорство. Трябва да насръчаваме кооперативите кооперативите, асоциациите на фермерите. По този начин те ще могат да произвеждат сами и защо да не направят и още една голяма крачка, да отворят магазини и да станат независими. Благодаря. Посъл Шайер. Колегата Сайер. Благодаря, господин председател. Позволете ми да благодаря на дамата за тази толкова хубава презентация. Би следвало да изясним позициите си. Има много фермери в Холандия, които казват, че получават над 400 евро на хектар, но до 2020 година сумата може да падне на 150. Много неща са заложени на карта. Фермерите играят важна роля, но не само те. В цялото това начинание е, има много заинтересовани страни, екологичните организации, големите компании. Трябва да сме наясно какви са целите и какво искаме да постигнем. Благодаря, госпожа Петер. Да, е, Хрватска... Благодаря много. Бих искала да ви обърна внимание на факта, че Хрватия като нова държава членка е, има и своите особености. И за това искам да ви попитам дали сте направили сравнение, така че да установите е, каква част от финансирането по първия стълб отива на малки семейни предприятия и каква част на, на големи предприятия. Ние имаме информация от работата а, на място и сме установили, че повече от 70% от а, средствата по първия стълб отиват от големи предприятия. И така можем да стигнем до извода, че общата сълскостопанска политика не се прилага така, както а, се предвижда да се прилага. И така, установили сте такива ситуации в други държави и членки? Може би това е нещо специфично само за Хърватия. Äh, Господин Яр, благодаря. Извинявам се, тъй като може би ще повторя нещо, което вече сте казали във вашата презентация. Мисля, че сме подложени на натиск от две страни. От една страна имаме земеделските стопани, от друга страна имаме данакоплаците, имаме и натиск, който се генерира в рамките на индустрията. Там се иска да има по-справедливо разпределене. Имам няколко въпроса. Мисля, че сте говорили по тях, но все пак – не бих залагал твърде много на първия стълб. Ако го направим, ще засегнем различни економически интереси. Говорим за преки е, плащания, екологизация и така нататък. Е, струва ми се, че целите май стават твърде много. Когато говорим за екологизация, е, имаме селективно финансиране. Мисля, че това изискване трябва да се разпростре в други области. Това в момента не е така. И на трето място, нещо изключително важно. Ако правилно съм ви разбрал, вие не сте за не сте за, за, за връщането на средства. Има разлики между държавите членки. Понякога обаче разликите в рамките на държавите членки са много по-големи, отколкото между държавите членки. Не трябва ли да прехвърлим средства между стълбовете? И не следва ли освен това да разгледаме въпроса дали единната ставка не води до по-голяма справедливост? Да накоплаците пък смятат, че плащанията са много високи. Как да помирим всички тези позиции? Господин Войчеховски. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за презентацията. Тя беше много интересна. Може и да не съм чул цялата презентация. Струва ми се обаче, че не видях анализ на въздействието на разпределението на средствата в рамките на първия стълб. Имам предвид въздействието върху управлението на земите. В Полша, например, ставаме свидетели на ускоряване на процеса на намаляване на земеделската земя. Имахме 14 милиона хектара, сега са някъде около 12 милиона. Това е сериозно намаляване на обработваема земя. Мисля, че този процес е, е на лице и в други държави членки. Не знам дали така е в е, Литва, но ми се струва, че и там е, голяма част от обработваемата земя не се обработва. В Западна Европа това не е така. Там земеделската земя се използва в по-голяма степен. Там обаче и преките плащания са по-големи. Отново казвам, в Централна и Източна Европа има сериозно намаляване на обработваемата земеделска земя. Искам да разбера какво смятате вие. Председателя. Мисля, че този въпрос би следвало да се отправи към Европейската комисия и да изискаме по-подробен анализ. Моите наблюдения показват, че там, където качеството на почвата не е добро и там, където селското стопанство е раздробено, точно там се наблюдава намаляването на хектарите обработваема земя. Много интересен въпрос. Трябва да разгледаме причините за този феномен. Господин Андрио. Oui, merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. И аз на своя ред искам да благодаря за качеството на направената презентация. И виждаме много добре, че има различни модели при положението на общата сълскостопанска политика в различните държави членки. И като ви слушах, все повече е, имах желание да ви задам въпроса изобщо, можем ли да говорим за обща сълскостопанска политика? В крайна сметка, вие оценявате инструментите които се прилагат и моделите. Обаче, освен инструментите и различните модели, трябва да си зададем въпроса и за бъдещето, за бъдещите реформи. И тук най-важният въпрос е постигаме ли целите, политическите цели на общата съскостопанска политика и има ли връзка между целите и инструментите. Много е, често се оказва, че има различни проблеми, с които се сблъскваме в различните държави членки. Ето, например, въпросите свързани с корабливостта на цените. Може ли да направим нещо по-различно за решението на този проблем? Освен това, като гледаме из, приложението на ОСП, може би трябва да стигнем до извода, че не можем да говорим за общ модел на сълското стопанство в Европа. Изглежда, моделите са различни. И като вземем предвид развитието на селското пространство, стопанство, извинете, и в Европа, и в световен план – трябва да се зададем въпроса, а, трябва ли да продължим действаме с а, едни и същи инструменти и едни и същи а, модели в всички държави членки. И така, а, в вашето проучване сравнявали ли сте случващото се тук в Европа с другите политики в областта на селското стопанство на други континенти? В крайна сметка, във всяка страна има по един и друг начин а, мерки за гаранция на правоволствената сигурност, обвързани с а, местните особености, селско стопанство, образование а, и економика. И за това във връзка с а, случващото се в Европа и историческото развитие на Европа, сравнявали сте нещата и с другите континенти. комисии стоях. Преди да дам думата на представителите на комисията, искам и аз да задам един въпрос. Дали съм ви разбрал правилно? По-низките разходи за селско стопанство споменахте 3% и половина и 12%. Бихте ли внесли малко повече яснота? Може би не съм ви разбрал. Средствата за периода от 2014 до 2020 бяха намалени с почти 11%. И това оказва сериозно въздействие най-вече върху новите държави членки. Има намаляване на помощта и в старите държави членки, естествено. Това е първият ми въпрос. На второ място. Казахме, че 20% от фермерите получават 80% от помощта. Следва да се уточни, че възоснова на някои исторически плащания има система, която се свежда до размера на продукцията. Възниква въпроса дали не трябва да се подобри ефикасността, производителността или пък да обърнем повече внимание на доходите на отделните земеделски стопани. Може би двете е, цели трябва да преследваме едновременно и да се опитаме да намерим точното равновесие. И накрая господин Андрио попита дали все още ОСП съществува. Идеята на тази реформа, заради която и подкрепихме самата реформа, беше да имаме гъвкавост. С други думи, да се отчитат специфичните черти на земеделието в цяла Европа, на север, на юг, въпроса за раздробеността, методите на производство и така нататък. Ето защо не би следвало сега да подкопаваме основната си цел, основната си стратегия. Същото въже и за плащанията. Сега плащанията се изчисляват по различен начин. Добре е да внимаваме да не упростим твърде много своята стратегия. От историческа гледна точка може да се извлекат полуки, що се отнася до плащанията по първия стълб. Добре е да се разгледа и положението, което ще настъпи след 2020 година. Мисля, че трябва да сме много, много предпазливи, когато извличаме полуки и правим заключения. Преди да дам думата на комисията, е, искам да изкажа и своето мнение. Искам да ви напомня какво направихме през 2013 година. Работехме по компромиси е, за това европейско селско стопанство, а то е изключително многолико. Мисля, че поне за първия период от реформата постигнахме успех. Благодаря. Комисията. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на авторите на проучването, които дават много добра представка за начина по който се прилага в различните държави и членки общата хостопанска политика, така както е за период 2016-2020 година и вземате предвид основни елементи които очертавате във втората част на своя документ. И в тази връзка нека да направя четири коментара. Първо, във връзка с току-що казаното, може би е добре да припомним, че анализът се основава основно върху решенията на държавите членки и мерките, по които те съобщават информация. Което означава, че всъщност нямаме достатъчно информация от самите селски стопани. Може би е твърде рано да извличаме заключенията си за първите въздействия на, въздействието на първите въздействия на приложението на тази обща селскостопанска политика. Може да се окаже, че тя е повече или по-малко полезна, в зависимост от начина по който са я приложили отделните селски стопани. Вторият ми коментар е следният. Радвам се, че в доклада е, се насърчава въвеждането на определена гъвкавост при преките плащания, е, така че да се взема предвид многообразието на системата на производство в Европа, различните структури, различните нива на конкурентоспособност в различните части на, държа... на, на Европейския съюз и различната необходимост от подкрепа от обществени средства. Смятаме действително, че тази гъвкавост е много важна, за да се гарантира възможно най-добра целенасоченост на тази политика. И а, в тази връзка нека да говоря за единния модел, който бе представен. Всъщност не мисля, че ОСП а, разчита на съществуването на единен модел на селско стопанство. който да е от полза за едни страни повече, отколкото други. Нищо подобно. Има гъвкавост, и това дава възможност да се е, признаят разликите между различните държави и членки. И още нещо във връзка с потребността да бъде по-целенасочена и по-гъвкава политиката. Това са две цели, които за нас са тясно вързани с по-доброто опростяване на политика. На трето място – зелените плащания във връзка с препоръките. Основната цел на тези зелени плащания, държа да ви припомня, е въвеждането на прости, обобщаеми годишни по своя характер практики, за да може такива мерки зелени мерки да обхванат възможно най-голяма част от обработваемата земя в Европейския съюз. Е, има определени условия, има зелени плащания по първия, по, има плащания по втория стълб, така че трябва да излезем от стандартните начин на мислене, защото има различни начини да се постигнат едни и същи цели. И така, зелените плащания нямат за цел да гарантират е, преразпределение. Те имат друга цел. И на четвърто място, във връзка с обвързаните плащания, бяха направени някои коментари по време на дебата. И, и действително, се е, е, регламентират определени е, мерки, които се класифицират в различни категории съгласно изискванията на СТО, но трябва да ви припомня, че тези мерки бяха въведени преди много години. От 2008 година вече има такива мерки, които се прилагат и сме имали достатъчно време, така че да съберем достатъчно информация за въздействието на тази тези нови мерки в сълскостопанската политика. И през 2018 година ще имаме достатъчно информация, за да оценим изцяло или достатъчно добре въздействието на тези мерки върху селското стопанство в Европа. Благодаря ви много за това проучване. То ще бъде важен референтен текст, който ще се вземе предвид, когато държавите членки вземат решение за новата система за прехите плащания. Благодаря. Е, Благодаря за коментарите, въпросите. Голям брой коментари. Може би няма да успея да отговоря на всички. Ще ми помогнат Фабрицио и Роберто. Що се отнася до проучването? Това не е проучване за ефективността, проучване за решенията взети от държавите членки. Т.е. основната цел е да разработи една референтна рамка и да се, намери, да се намери основа на която да се изтълкуват и анализират решенията на държавите членки. Всъщност ние Искаме да видим как, как реагират производителите в държавите членки. Що се отнася до модела? Когато в проучването се говори за единния модел, ние не искаме да кажем, че регламентът следва да предвижда само единен модел, който да се основава само на селското стопанство в Северна Европа. Ние отбелязахме, че гъвкавостта дава възможност на държавите членки да се да адаптират дейностите към националните условия. Това, което искахме е да кажем, че не бива да се възприемат някои като лоши ползватели, а като като, като такива, които адаптират нормативната рамка към своите условия. Аз не се спрях на, зелено, на зелените плащания поради липса на време. Цел... Зеленото плащане трябва да се разглежда в контекста на другите а, агроекологични плащания. Възниква обаче проблем с това, че при тези мерки понякога се стига до доста голяма разлика между държавите членки. Мисля, че зелените плащания трябва да се анализират от гледна точка на своята ефективност в конкретния регион. Що се отнася до обвързаните плащания, те не бива да се демонизират. Мисля, че в реформата на тях се гледа като на а, някаква останка от а, миналото. И в а, реформата има се поставя за цел да се направи една допълнителна стъпка, към това, което е предприето в Италия и други страни. Ние не, не сме се стремили да правим анализ на проблемите в новите държавите членки. Ние искахме да представим проблемите там. Що се отнася до финансовите средства, намаляването на средстванията, както и външното сближаване доведоха до прехвърляне на средства между стълбовете в държавите членки. Поради липса на време не ви показах детайлите на прехвърлянето, като видим разпределението на ресурсите в държавите членки и сравнение с предишната ОСП, виждаме, че нези, които най-много са пострадали от прехвърлянето на средствата между стълбовете, са получили компенсация от втори стълб. И накрая искам да кажа нещо във връзка с плащанията. Вярно е, че плащанията трябва да бъдат по-селективни и това е свързано с осложнение. Защото политиката на цените беше най-лесната за изпълнение политика. Това обаче не е селективна политика. Селективните инструменти имат нужда от инструменти адхок що се отнася до плащането на един ставка, трябва да се видим каква е целта на това плащане и доколко са справедливи. Тук трябва да се обърне внимание на следното. Дали тези плащания са адекватни на целта, за която се прилагат, т.е. подкрепа за поддържане на нивото на дохода и така нататък. Не е въпросът да се платят 100 евро на хектар, хектар, въпросът е на кого ги даваме и с каква цел. Сега ще дам думата на колегите. Господин Фабрико де Филипс. Eh, Благодаря. Аз съм Фабрицио де Филипи от университета в Рим 3. Съм част от работната група. Ще добавя само два въпроса, за да поставя повече акцент върху това, което беше казано. Най-напред искам да подчертая, че що се отнася до наблюденията на представителя на Европейската комисия Както каза Мария е, Розарио, искам да го подчертая още един път. На, според нашето проучване, еднотипният подход е, е устарял подход на предишната ОСП. Новата ОСП дава възможност за гъвкавости да се адаптира, да има адаптация Нещо, което предишната ОСП но не допускаше. Има възможност за диференциране на различните плащания. Това е важна стъпка напред. И тук искам да добавя, че много от мерките, особено от гледна точка на страните от изтока, са ориентирани към различните, към различните нива на плащания. Тези разлики са доста чувствителни и беше прият механизъм за външно сближаване, за да бъдат намалени тези различия. Това е справедливо. Както каза обаче и Мария Росарио, ОСП, която предвижда единно плащане за всички страни и за всички производители, няма да е много справедлива. Защото основните цели на ОСП са две. Да се премине от подкрепа не за продукта, а за производителя и да се да и да има възнаграждение за обществените блага, произведени в селското стопанство. Економистите ни казват, че производство на обществени блага има различна цена. И следователно е, компенсацията за производителите на тези обществени средства в различни контексти трябва да бъде различно. Ето защо един хектар не произвежда същото количество обществени блага, в е, всички страни, във всички региони. Следователно няма нищо скандално, ако плащането да бъде диференцирано в съответствие с е, условията в държавите членки. Заедно с това съм съгласен, че различията, които съществуват, са политически недопустими. И е, е, е една бъдеща реформа на ОСП трябва да, пред, трябва да предприеме няколко стъпки към сближаване, както външна, така и вътрешна, така че и тенденциите към вътрешно сближаване в държавите членки са силно отчетливи. И пак повтарям, няма нищо скандално да кажем, че европейският модел на селско стопанство е толкова разнолик, че е, не можем да говорим за едно единствено плащане. Трябва да има диференциация. Някой... Певнич. Иска ли някой друг от нашите гости да добави на... Пан, пан Роберт Хенке, база Соло. Ovviamente noi ci siamo soffermati nel nostro studio. Само едно уточнение. Ние се спряхме само на първия стоп. Знаем, че ще има проучване и на втория стоп. Много интересно би било да се анализира политиката в нейната цялост политиката на първия стълб е, е, свързана с възнаграждението и компенсацията на производителите. И е много трудно да се разгледат двете политики по-отделно, защото често има взаимодействие, понякога има и стълкновение между двата стълба. Ето защо би било добре двете проучвания да се обеденят, да се анализират последиците и да се обсъдят въпросите свързани и с двата стълба. Господин, господин Хенке, националните решения и изпълнението на новата ОСП в държавите членки се оказва сложен процес. Разбира се, това е разбираемо, тъй като политиката се промени и тя се променя в посока повече селективност. Аз мисля, че би било много интересно парламентът и комисията и се замислят върху това, което предприеха държавите членки, как са го предприели и как, и да се види по какъв начин, какви трудности предизвиква изпълнението, защото в Италия, но не само в Италия. Има много оплаквания от сложностите, с които е свързано изпълнение, с които е свързано изпълнението на ОСП. Аз смятам, че при евентуален средносрочен преглед, ако има такъв, може би една ОСП, която е eh, преминала през толкова сериозни промени, може да даде повод eh, за някакви промени да се отстранят някои недостатъци през втората част на 6 години. Председателят благодаря за това изложение. Материалите са на разположение. Тук има сериозна храна за размисъл. Някои заключения. Представителят на Европейската комисия каза, че е твърде рано за много задълбочен анализ. Началото е добро. Второ, заслужава си да да из, използваме тези данни, когато проведем задълбочен анализ. 2015 година е първата година на изпълнението фермерите прилагат новата политика, с агенциите прилагат и новите правила. Искам да ви благодаря. Ако искате да останете, заповядайте. Има достатъчно места в залата. Сега преминаваме към друга точка и това е представяне на доклада на Копа Кожека за развитие на селскостопанските кооперации в Европейския съюз. Копа Кожека наскоро се обърна с Комисията по селско стопанство във връзка с представянето на доклада за развитието на селскостопански кооперации в Европейския съюз. След решение на координаторите на 14 септември се постигна споразумение Комисията по селско стопанство да приеме заместник председателя на Кожека, господин Магнусон, и той ще ни представи този много интересен доклад. Главният секретар на Копа Кожека е тук. Той често ни е бил гост, винаги се радваме да го видим и сега искаме да ви поканим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 Okay, you Thank you. Благо... Е, господин Магнусън. Dear Chairman of the Agriculture Rural Development Committee of the European Parliament. Господин председател на Комисията по селско стопанство и селско развитие в Европейския парламент, дами и господа членове на Европейски парламент, Дами и господа, нека да ви благодаря, че ме поканихте на, като представител на своята организация на вашето заседание на парламентарната комисия по селско стопанство, за да споделя с вас нашите заключения на тема развитие на кооперативите в Европа. Нека първо да се представя. Казвам се Томас Магнусон и съм фермер в е, Южна Швеция. Произвеждаме мляко, говеждо месо, имаме и гори. Аз управлявам фермата заедно с сина си. Аз съм активен фермер, също така съм прагматичен фермер. Намираме се в един решаващ момент. Защо? Първо, защото тази година започна приложението на реформите на общата сълскостопанска политика, нещо, което въведе до нови правила на, за работата в селското стопанство и производството в селското стопанство. Втората основна причина тук е, че има доста а, лоши условия на пазара в момента поради а, забраната за внос на продукция от страна на Русия, която затвори пазара за европейските стоки без каквото и да било предупреждение. Ние твърдо вярваме, че сълскостопанските кооперации най, са най-полезните бизнес инструменти в ръцете на селските стопани, за да може да се гарантира жизнеспособна дейност на селското стопанство в селските райони. Вземането на решение в областта на политиката на селско стопанство на европейско равнище и това, което правите тук в вашата парламентарна комисия, трябва да се основава на солидна информация. Именно за това изготвихме този доклад, който очертава ролята на селско-стопанските кооперации и кооперативните организации в областта на селското стопанство. Взема се предвид на профила на тези кооперации, економическото им развитие и еволюцията на структурите. Те се развиват в Европейския съюз и допринасят към економически растеж и към заетостта по един устойчив начин. За да се гарантира добре функциониращата правна рамка и рамка в областта на политиката, е необходимо да се вземат предвид и особеностите на кооперациите и различните типове кооперативни организации в различните държави членки. В доклада са представени най-нови данни и е, информация за кооперациите в Европейския съюз. Информацията в доклада е, е предоставена от е, е, организациите членки на Косиека. Нека да ви представя е, някои данни за кооперациите, е, за да е, вземете предвид как може е, да се действа в рамките на настоящото положение на пазара. Имаме два документа. Единият е съкратен вариант и другия е документа, съдържащ пълните подробности. The support of your committee, the new CRP, foreseen new opportunities подкрепата на, ваша, с подкрепата на вашата комисия и с новата ОСП предвиждате нови възможности за сълскостопанските кооперации и организациите на производителите, чието членове са кооперативи. Тези мерки предвиждат финансова подкрепа за създаването на нови организации на производителите и сътрудничество на тези съюзи на производителите с останалите е, участници в вригата на доставки. Целта е да се концентрират доставките, за да може да се подобре, добри присъствието на пазара на производителите, тяхното влияние върху пазара и да се добави повече към тяхната добавена стойност в веригата и така селските стопани да могат да, да се възползват повече от а, общата добавена стойност, която се натрупа по веригата. Това е основна цел на дългосрочната стратегия на Европейския съюз за сълскостопанските кооперации. Целта е постоянно да се е, правят усилия за подобряване на економическите резултати, за да може тези кооперации да постигнат конкурентна способност в веригата на доставки и в крайна сметка да предоставят по-добри економически резултати за техните членове. И в този контекст искам да споделя с вас някои от основните заключения за селско-стопанските кооперации в Европейския съюз. Обобщаваме основните статистически показатели, свързани с селското стопанство в различните държави и членки и информацията за кооперациите в различните държави и членки. Имаме списък на най-големите кооперации, първите 100 най-големи е, кооперации, е, възоснова на техните економически показатели за 2013 година. Над 22 000 кооперации има в Европа и с над 63 000 членове. Аз съм член на LATMENI е, това е една група, която се занимава с е, доставки в областта на селското стопанство и с зърнени храни в Европа и извън нея. Е, взема се предвид и развитието на селските райони, защото кооперациите допринасят за това, тъй като за кооперации работят 600 хиляди 000 души. 347 милиарда евро е оборота и а, това означава голямо въздействие върху веригата на доставки на храни в Европейския съюз. Във всички държави членки на Европейския съюз в кооперациите се вижда, че те са устойчиви дори във времената на рецесия. А, това е очевидно от резултатите между 2011 и 2012 година, където има увеличение ръст а, от 4% и 14% следващата година. по-доброто економическо развитие е поради специалните стратегии за предприемачество и е, поради инвестициите е, в веригата за доставки е, по-нататък в потока на доставките, а именно в етапа на преработката и на пускането на пазара. Има някои държави членки, извинете, някои кооперации, които са увеличили значително своя размер и вече е, С предприятия на стойност е, няколко милиарда евро. Но като цяло, нека да не забравяме, че 90% от е, кооперациите в Европа са малки и средни предприятия. Що се отнася до конкурентна способността на кооперациите, основната стратегия в бизнеса е за постигане на економически растеж чрез органичен растеж или консолидация. Това става чрез широки планове за инвестиции, увеличаване на дела от добавената стойност по време, в веригата на доставянето на храни. Но не всички кооперации са еднакви в Европейския съюз. Има различни типове структури, форми и економически резултати в различните държави членки. Пазарният дял на кооперациите също е различен в различните държави членки. В централните и северните държави членки Финландия, Швеция, Дания, Холандия, Германия, Франция, Ирландия пазарният дял е над 50% в някои отрасли. в южната част на Европа, Италия, Испания, Португалия, например, пазарният дял варира между 25 и 50%, а по Гърция е под 50, 25%. Положението на новите държави членки, присъединили се след 2004, 2004 е, година, е, показва по-слабо развитие, те изостава значително и пазарните дялове са много ниски. Те са много по-уязвими на конкуренция. Косяка внимателно събира информация от своите членове и им помага да използват новите инструменти в областта на общата селскостопанска политика за своите е, предприятия. През последните месеци работим с членовете си от Естония, Гърция, Чехия, Словения и Полша в областта на новите инструменти и новите възможности по новата обща селскостопанска политика, които са на разположение за подпомагане на кооперациите и организациите на производителите. Тези а, дискусии включват селски стопани, лидери на кооперации, представители на министерства и представят най-добрите практики от старите държави членки в Европейския съюз, за да се вземат предвид възможностите, предоставени на кооперациите в Европейския съюз, и е, тези възможности да се използват е, по най-полезния начин. Друг важен въпрос е правната рамка, финансирането, данъчното облагане и управлението на кооперациите. Тази законодателна рамка съдържа твърде голямо многообразие на разпоредбите е, от една до друга държава членка. Нещо, което е свързано с типа правни системи в държавите членки. В някои случаи има конкретни разпоредби за данъчното облагане за кооперациите, но в повечето страни кооперациите се облагат е, като всички останали предприятия. Различен тип данъчно облагане е, за кооперации се предвижда е, в някои от държавите членки, вземайки предвид необходимостта да се избегне двойното данъчно облагане в случай на прехвърляне на средства между кооперациите и техните членове. Така се а, дава възможност за пряко а, а, сравнение на различните а, кооперации в държавите членки, а, вземайки предвид различните им правни системи. В доклада вземем, а, сме представили информация за 28-те държави членки в докладите страна по страна, националните организации на кооперациите предоставят информация за дейността в различните области, особено що се отнася до обучението, информацията и предоставянето на други услуги за фермерите. Има и по-подробна информация за някои от водещите кооперации, както и по производствен отрасъл. И сега да погледнем нещата от малко по-различен ъгъл. Целта на цялата тази информация в крайна сметка е да се постигне устойчив растеж, да се постигне постоянен растеж, но също времено трябва да вземем предвид стратегията за европейското развитие до 2020 година. Селско-стопанските кооперации не трябва да са само структури за развитие и растеж, ще трябва да бъдат структури насочени към иновации тази, тази способност за прилагане на иновационни системи дава възможност на кооперациите да действат и в областта на организацията, и в областта на управлението, и в областта на техническия напредък. Кошеда 2009 година създаде година, създаде награда за иновационни действия в кооперациите, произвеждащи храни, хранителни продукти, в области преработка на храни, економичност, ресурсна ефективност, кооперативно предприемачество и услуги за членовете. Като пример, Последната година тази награда отиде на френския, френската корпорация на Дижон Серал заради увеличаването на добавената стойност на а, продуктите, както и на испанския кооператив Вале ди, ди а, Сиерте – и а, друг испански, ко, друга испанска кооперация, Гарнадиера де Еспе, за предоставяне на помощ за подобряване на економическото развитие на държавите членки. А сега да се върнем на е, на възможностите, представящи от е, кооперациите. Първо, е, възможности за инвестиции, включително в развитие и економически растеж. Крайна сметка за тази цел са необходими и сериозни финансови ресурси, за да могат да се привеждат действия различните е, бизнес стратегии. Ще ви дам пример как Косиека подкрепя бизнес ориентацията на Кооперациите в Европа. От 2008 година насам имаме бизнес форум, на който каним изпълнителни директори, както и избрани представители на водещите кооперации в различни отрасли, за да обсъждат своите бизнес стратегии. Тук мога да спомена основни, следните отрасли. Производството на месо, на плодове и зеленчуци, на зърнени култури, на вино, на мляко и млечни продукти и а, доставки за фермени. Вече занимавали сме с хоризонтални въпроси, бизнес стратегии, интернационализация и иновации. Ще организираме и още един форум за управление в края на тази година. Оперативната структура предвижда възможност селските стопани да съберат усилията си, за да събират капитал за по-широко мащабни инвестиции. В този контекст приветстваме инициативата на председателя на Европейската комисия да подобри достъпа до капитал за инвестиции чрез плана Юнкер. Кооперациите изразиха силен интерес към използването на инвестициите, в, предвидени по плана Юнкер, за, за големи инвестиционни проекти, които са много важни за тяхната конкурентна способност. Освен това, в допълнение към предприемаческото ниво, което вече споменах, има друга важна област от развитие – развитието, за развитието на кооперациите в Европа и, то, и тя е функционирането на веригата на доставка на храни. Тя е много важна за економическата жизнеспособност на селските стопани. Целта е да се гарантира равнопоставеност на пазара за производителите чрез по-добре балансирана верига за доставки на храни в този контекст Косяка и Купа от а, много време активно участват в форма на високо равнище за по-добро функциониране на веригата за доставка на храни. Нашата цел е да направим така, че нелоялните търговски практики да бъдат а, ограничени и да се постигне ситуация, в която неетичното бизнес поведение да не води до финансови ползи. На европейско равнище бихме искали да има правна рамка, която създава правила и насърчава бизнес партньорите да работят по взаимно полезен начин. Но както в а, всеки футболен матч, и тук има нужда от рефер, т.е. от независим а, трета страна. Мерит Магинес, депутат в Европейския парламент, в своя доклад, който по-настоящем се обсъжда в тази парламентарна комисия, прави предложение в тази връзка. Заключение. Нека да подчертая, че ние не въвеждаме нова парадигма. Просто повтаряме това, което е известно на всички ни. Обединението прави силата. Ако сме разединени, могат да ни победят един по един. Ако сме заедно, можем да спечелим. Това е и крайното заключение на, на проучването от 2011 година на Европейската комисия по, Европе... по пилотния проект на Европейския парламент за подкрепа на кооперации на селските стопани, която им, който имаше за цел да направи оценка на теорията за конкурентна способността. Там се оценяват а, кооперациите в Европейския съюз в областта на селското стопанство и се стига до следния извод. В някои отрасли, в някои страни, висок пазарен дял на кооперациите може да увеличи цените и да намали колебливостта им. А, и това въжи по-настоящем за отрасъл на млякото и млекопроизводството. И не фермерите в тези страни също е, извличат полза. Извинете, фермерите, които не са членове на кооперации в съответните страни, също могат да извлекат полза от действието на кооперациите заради тази постигната а, възможност цените да са по-високи и по стабил Разбира се, предизвикателството е точно как да се обединим, така че да можем да реагираме възможно най-добре на променящите се условия на пазара и променящите се политически условия. За това трябва да насръчим всички заинтересовани страни, селските стопани, както и реш... Е, е, е, вземащите решения, да използват всички нови мерки и инструменти, които са на разположение, за да помагат на кооперациите и на селските стопани, за да могат те да действат съвместно в областта на веригата на хранителните доставки. Искрено вярвам, че ние всички имаме за цел да се постигне а, възможно най-много, за да се използват всички възможности на ОСП за по-доброто развитие на, на кооперациите в селското стопанство. В крайна сметка, европейските селски стопани и европейските кооперации, както и създаващите политиката в областта на Европейския съюз имат една обща цел, а именно селското стопанство и производството на продоволствие да бъде а, жизнеспособно и конкурентоспособно в Европейския съюз, да произвежда висококачествени храни, спазвайки същевременно изискванията за устойчивост. Благодаря. Bardzo dziękujemy. Благодаря ви за това представяне. Определено сега ще бъдем по-информирани за проблемите на европейското селско стопанство. Ако трябва да хвърля мост до първата презентация, трябва да кажа, че станахме свидетели на предоставяне на подобна информация. Говорите за сектор, който е изключително важен, който има много голям економически потенциал. Говорихте за ролята на фермерите в веригата за снабдяване с храни. Господин генерален секретар, иска ли да каже нещо или може би по-късно? Благодаря, господин председател. Е, мисля, че моят заместник председател каза всичко, което трябва да се каже и то много речило, Аз нямам какво да добавя. Благодаря. Първия записал се е господин Дантан. Благодаря, господин председател. Това, което ни беше казано, беше много интересно. Всъщност, докладът показва ситуацията с кооперациите в 28-те държави членки. В Вашето изложение също така подчертахте, че в думата кооперации се разбират най-различни неща, тъй като националното право има предимство в областта на данъчното облагане, фирменото право също така. ние искаме да хармонизираме единния пазар. ОСП е първият единен пазар – ние разполагаме с един инструмент, който създава различия между държавите членки, защото при кооперациите няма данъчни облегчения и така нататък. Вие казахте, че сте анализирали тази ситуация. Копа в състояние ли е днес или в средносрочен план да ни каже е, в каква посока би вървяла и виждате ли и смятате ли, че трябва да се приеме някакво европейско законодателство, така че кооперациите да бъдат полезни за всички производители. Когато погледнем цифрите в тази таблица, виждаме, че предимствата на един производител, член на кооперация, са съвсем различни в различните държави членки. Мисля, че ние би трябвало да засилим тази динамика. В повечето от нас, нашите страни, има напрежение от страна на пазара. Благодаря, господин Агню. Благодаря, господин председател. Имаше един депутат от Холандия. Той може да отговори на този въпрос, ако вие не можете. Само, че вече не е депутат. Отбелязвам си, че един кооператив номер 9 се нарича четирима фермери. Става дума за кооператив от е, Холандия. Е, той не отговаря на тенденциите. Е, доста се провали този кооператив. Дали търгува изобщо? Все още. Това е първият ми въпрос. На следващо място във връзка с Великобритания. Аз съм от там. Очевидно е, че ние не сме много кооперативно настроени. Изоставаме тук по този списък. Има обаче един кооператив, който се нарича Англия Farmers. Той много се разрасна. Той не е в топ 10, е, може да е номер 11, например, или пък номер 30. Къде точно се намира този кооператив? Въпросът ми е много конкретен. Благодаря, господин Селимович. Благодаря, господин председател. Искам да се възползвам от дадената ми възможност и да благодаря за тази презентация. Имам два въпроса в тази връзка. Напълно подкрепям казаното, че кооперациите са начин да се укрепи способността за действие на производителите. Често се чува, че в сектора има сериозни проблеми, че производителите се чувстват притиснати от една страна от големите компании в началото и в края на веригата. Казва се, че производителите имат много малка възможност да преговарят. Всъщност, идеята на самите корпорации е корпорации и кооперации по-скоро, е да има една по-голяма възможност за производство. От друга страна, обаче, се казва, че кооперациите могат да доведат до там, че да се намали степента на развитие на селското стопанство, може да се намали ефикасността на селското стопанство чрез самите кооперации. И ето защо искам да попитам следното как да запазим модела на кооперациите и в същото време да подсилим ОСП и как в същото време да не попречим на ефективизацията. На следващо място. Как да се намерят различни условия в рамките на различните модели за коопериране – е, тъй като има някои държави, които имат специфични модели. Е, тези модели не са обаче особено ефективни. Знаете, че искаме да има единен пазар, който да функционира добре, да имаме устойчиво земеделие, да имаме достатъчно храни и така нататък. Благодаря. Господин Такола. Oui, je crois qu'effectivement, les coopératives okay. jouent un rôle да, аз мисля, че кооперациите. А. Все пак, господин Такова, благодаря. Мога ли да говоря на фински? Мога, така ли? Добре. Отлично. Päivä, kun täällä on kahden merkittävän maatalousmaan edustajat lavalla, Suomen ja Ruotsin ja, ja näin. За съжаление нямаме превод от фински. It's, it's fine, okay. In English, okay. Then I try to do that in English, so... На английски ще говоря тогава, казва господин Такола. Много се радвам, че тук има представители на Швеция и Финландия, две водещи земеделски държави в Европа. Два въпроса. Или може би един. Има ли риск да се попречи на развитието на кооперативите? Как да гарантираме, че решенията на европейските политики няма да попречат на модела на коопериране? Надявам се, че сте ме разбрали и ако не сте ме разбрали, ще се опитам да го кажа и на фински. Оратора говори на фински. Että samalla laiminlyötäisiin osuuskuntamallin kehittäminen ja miten varmistetaan, että... Ще... Финландският език не е предвиден на това заседание. Благодаря. Извинявам се, че няма фински на днешното заседание, казва председателя. И сега думата има господин Буда. Благодаря. Искам да благодаря на нашите госторатори за презентацията. Става ясно, че в новите държави членки има проблем. Аз съм румънец. За съжаление, поради комунистическия режим в моята страна, хората отказват да се присъединят към такива земеделски кооперативи. Знаете какво е историческото наследство. В крайна сметка обаче, аз поне така смятам, кооперативите са единствения начин на земеделските стопани да оцелеят на пазар. Ето защо искам да попитам, смятате ли, че трябва да се правят повече усилия в тези източноевропейски държави, тъй като там царуват определени схващания. Моля ви да направите нещо в тази връзка. Трябва да има малко повече действия за промотиране на кооперативите в тези държави членки. Господин Себастия. Благодаря. Много интересна презентация. Аз съм от Южна Европа. От Валенсия съм, в Испания. Виждате, че в топ 10 има някои от е, нашите представители, що се отнася до производството на плодове, зеленчуци и така нататък. Кардам се, че ние сме сред най-добрите. Имам няколко въпроса. На първо място. Проучили ли сте еволюцията на доходите сред е, производителите? Често ни казват, че кооперативите правят достатъчно пари, изнасят и така нататък, но дохода на участващите в кооперативите се запазване на нараства. На следващо място по отношение на сливането на кооперативи. Понякога на пазара има твърде много кооперативи и има стремеж към обединяване. В някои села има 3-4 кооператива и това е твърде много. Понякога обединяването се прави с цел специализация на производството. Как виждате вие бъдещето? Имаме нужда от по-големи кооперативи или от по-добри и по-ефикасни такива? Госпожа Агилера. Благодаря. И аз ще продължа започнато от колегата. И аз съм испанка. В моя регион кооперативите винаги са били важни. Аз съм от Андалусия. Там кооперативите имат доста добра репутация и голямо влияние. В моя район има и други кооперативи, които не са в топ 10 тук във вашето проучване. Много интересна информация ни предоставихте. Казахте, че има сериозен натиск върху кооперативите. Ако погледнем данните за Испания, броя на кооперативите, техния оборот, ще видим някои интересни тенденции. В Дания има 28 кооператива и те имат същия оборот като тези в Испания. Само, че в Испания имаме е, над 340 кооператива. Значи, виждате, че става въпрос за големи разлики. Що се отнася до броя на членовете, до размера на кооперативите. През последното десетилетие много се направи, за да се насърчат тези кооперативи. В Испания се полагат много усилия в тази връзка. Има известен напредък, може би не е желание напредък, но има такъв. Стига се до укропняване. Е, далече сме от тези 28 датски кооператива, но все още има е, повод за, за, за радост. Искам да кажа няколко думи и за научната дейност. Там, където има големи кооперативи, там има повече научна дейност и от нея се ползват всички. производителите, участващи в кооперативите, следва да бъдат защитени, следва да получават справедлива цена за своята продукция. По веригата на доставки на храни има много проблеми и ако беше лесно те да се решат, отдавна щяхме да сме го направили. Сега работим по доклада Магинес. Радвам се, че вие смятате, че този доклад е добър. Предстои е, заключителната работа по доклада. Нека се пак да задам един конкретен въпрос. Вие сте част от Коджека, Организацията на европейските кооперативи. Смятате ли, че може да се реши проблема с нелоялната конкуренция, ако се създадат кодекси с най-добри практики? Много често при нас идват хора, които ни говорят за проблемите на испанското законодателство. Само, че проблема не е само в Испания, и в Белгия, и Германия, и на други места. Е, много хора, земеделски производители, печелят твърде малко и това не на последно място се дължи на проблеми с законодателството. Смятате ли, че е добре съответно да се премина към кодекси с най-добри практики? Е, на следващо място Какво според вас ще се случи след това взето решение всяка държава членка да решава сама за ГМО, генно модифицираните организми. Има някои, които вече ги използват и има такива, които категорично отказват да ги отглеждат. Какво смятате вие в тази връзка? Благодаря. Благодаря, казва председателя. Колегата Хойпш следя разговора, не чух вашата презентация в пълна степен, тъй като трябваше да бъда в друга комисия. Предполагам, че става дума за това как да развием кооперативите. Какво имате предвид обаче под е, развитие? Е, развитие на самите кооперативи или развитие на фермерите, които участват в кооперативите? Защото идеята на кооперативите беше фермерите да получават повече средства. Аз самата съм земеделски стопанин, млекопроизводител. Като погледна колко получавам за своята продукция, трябва да кажа, че не е много. Ето защо трябва да разгледаме бизнес е, операциите в кооперативите. Много често става дума за дружества с ограничена отговорност. Мисля, че се подчиняваме изцяло на пазарните механизми. Е, идеята на кооперативите, така както те бяха замислени, не се осъществи. Къде е моята отделна възможност да въздействам? Къде е моята възможност да упражня е, някаква власт като член на кооператив? Последният оратор вече каза, че фермерите не получават достатъчно средства и съответно на мен ми е все едно дали млякото ми отива в един кооператив или в частна мандра. Цените се определят е, между кооперативите, а не е, с цел е, развитието на, на кооперативите и тяхното по-добро участие на пазара. Какво смятате ви? Да, вярно е, че има сериозна традиция в кооперациите или поне във Франция – аз мисля, че, коопери... че кооперациите са много важни е, за организацията на производители. Е, това, е, което предизвиква в мен въпроси е размера на кооперациите, които стават все по-големи. Те се управляват от технократи, а не от членове на кооперацията. И аз искам да попитам как, мож, как могат твърде големите кооперации да направят така, че членовете им да запазят властта си. Господин Богович има думата. Благодаря. Аз съм словенец. В моята страна имаме дълга история на коопериране. В годините на комунизма кооперативите изглеждаха по малко по-различен начин. Днес, е, съответно, ставаме свидетели на много затруднения. Един проблем, например. Как да организираме кооперативите по признак производство. Например, дали всички производители на ябълки да са на едно място или не. Или да имаме смесени кооперативи. В Словения няма голямо желание да се е, подпомага производството на определени биологични видове. И така стигам до моя въпрос. Как да се подкрепят фермерите в рамките на кооперативите? На следващо място, как да се конкурират кооперативите с големите магазини? Имаме голям проблем с така наречената справедлива търговия в сълското стопанство. Какво ще препоръчате вие? Аз лично смятам, че продуктите, които са обект на свободна търговия, създават известни затруднения. Най-важното е как е, фермерите да получат справедлива цена за своето производство, за своята продукция. В момента те не получават е, справедлива цена. Господин Фланаган, благодаря. Извинявам се, че пропуснах първата част от вашата презентация. Онова, което чух, е, ми беше много интересно във връзка с някои кооперативи от Ирландия и по-конкретно Глемби. Какво смятате вие в Европейския съюз за тях? Когато тези компании бяха създадени, ние много се гордехме с тяхната дейност. Чухме обаче, че една компания, Гламбия, е, вложи 1 милиард евро в Люксембург, за да не плащат данъци. Тези кооперативи трябваше да помагат на малките хора. Е, чуде се обаче как се помага на младите, на, на, на малките хора, по-скоро като не се плащат данъци, а парите се влагат в а, вълшебната държава на Жан-Клод Юнкер. подобни кооперативи представляват а, просто въг в овча кожа и овчата кожа е толкова умело създадена в наши дни, че не знаем къде започва овцата и къде започва вълка. Председателя, искам и аз да направя един коментар. Що се отнася до бъдещето? Какви тенденции ще наблюдаваме? Каква е разликата между Европа и останалия свят? Обединението на кооперативите представлява един естествен процес, тъй като по този начин те придобиват по-голяма власт. Възниква въпроса обаче дали няма да изгубим от поглед интересите на отделния производител. Как да защитим тези интереси? Защото в ежедневното управление на кооператива тези интереси не са на първо място. Управлението, в крайна сметка, трябва да се извършва от специалисти. Естествено, на, на, на различни интервали от време членовете на кооператива имат право да се изказват относно начина по който се прави, е, по който се извършва управлението на кооператива. В миналото нивото на развитие беше малко по-различно. Сега кооперативите трябва да се конкурират с частни компании. Както вече казах, земеделските стопани се интересуват от това колко ще получат, а не от кого ще го получат. Когато един фермер е недоволен от кооператива, той ще се стреми към някаква промяна. Що се отнася до частните компании обаче, върху тях фермерите не могат да упражнят никакво въздействие те могат да упражнят някакво въздействие върху кооператива. Това е значителна разлика. Кооперативите от своя страна трябва да са конкурентоспособни на пазара. Иначе няма никакъв смисъл. Това е по-скоро един коментар, а не въпрос. Моля ви да отговорите. Шамар. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че бяха зададени толкова интересни въпроси. Въпросите за кооперациите са толкова важни за мен, че бих предпочел да продължа на шведски. Нека да кажа следното. Аз съм израснал в кооператив. Баща ми и дядо ми са били в такъв кооператив. Същевременно с това, макар че съм закърмен с идеята за кооперативите, трябва да кажа, че в света има големи промени и развитието е много различно. Съответно, гледните точки се променят. Общо погледното, кооператива трябва да бъде управляван точно толкова ефективно и рационално, колкото всяка една друга компания. И така стигаме до това, което някои от вас казаха, именно как да се управляват формите на демокрация, как да се чува гласа на фермерите. На първо място, не трябва да се забравя, че собствениците, земеделските стопани, селените трябва да решат как да се развива кооператива. Кой ще бъде в управителния съвет, а управителния съвет пък номинира самите изпълнителни директори. Значи, в крайна сметка, земеделските стопани имат властта. Мога да дам един пример с Arla Foods. Ние всички, нашето семейство, сме членове на Арла Foods. Това са млекопроизводители в Швеция, Дания, Англия и така нататък. Има обаче много земеделци в тези държави, които не са доволни от развитието на млечните пазари. Е, това предприятие работи на един е, мултинационален пазар и в крайна сметка цените на пазара определят развитието. Дали кооперативите трябва да са малки или големи, това зависи от е, самия пазар. Освен това, как самите е, земеделци искат да управляват своето предприятие. Аз мисля, че един малък кооператив, който работи на малък пазар е точно толкова ефикасен, колкото едно голямо международно предприятие, като например Арла или някой друг такъв. Мога да дам примери. Оставам с впечатлението, че околния свят се променя, големите вериги, Теско, Карфур, Walmart и така нататък се разрастват, стават все по-ефективни и вземат все по-голяма част от пазара. В такава ситуация е много важно да има големи кооперативи, които да се справят срещу тези предприятия на равна нога. Естествено, разбирам коментарите на депутата Буда за това как да се повиши интереса в източна Европа с оглед на политическото наследство. Коджека трябва да работи по тези въпроси. За мен е изключително важно земеделските стопани в Румъния, Полша или Чехия да имат същите предпоставки за развитие като онези в Франция или в Швеция тъй като работим на едни същи пазари. Трябва да се изправим срещу конкуренцията. По отношение на Испания, мога да ви кажа, че моя колега Бармонде, който също е зампредседател в Коджека, ми е разказвал какви кооперативи доставят портокали в Швеция. Аз винаги купувам онези портокали, които идват от кооперативите в Испания. Имаме и няколко технически въпроса. Ще ги дам на генералния секретар. Той да отговоря на тях. Заповядайте. Thank you very much. Благодаря, господин председател. За мен е чест, че пак съм тук и искам да отговоря на някои от конкретните въпроси. Първо, господин Дантен спомена законодателство на Европейския съюз или по-скоро потребността от такова. Нашата организация Кожека още през 2000-та година започна да разработва Европейски устав на кооперациите. Аз работех в организациите Копа и Кожека и ние подкрепяхме тази идея. За съжаление, резултатът беше разочароващ. Основната причина е, че правните условия в различните държави членки са различни, при това понякога различат са доста сериозни. Има държави членки, в които няма такова законодателство, има други, в които законодателството е много детайлно. Ето защо е много трудно за предприятията да се настанят в друга държава членка. Има обаче Виждаме, че кооперацията АРО е в няколко държави членки, така че има някакво раздвижване, но не в а, такава степен, в каквато бихме искали, що се отнася до европейското законодателство. Господин Егню спомена Вион, доколкото разбрах. Разбира се, това е, е, типичен случай за холандския сектор. Няма да навлизам в е, подробности, но би трябвало да посоча какво научихме от британския пример. Ние включихме тези цифри в частта Байвър, доколкото разбирам, фирмата, която споменавате, се е сляла с кооперации в Германия. Те са част от структурата, но ако има независима кооперация, това би трябвало да осигури, би трябвало да осигури повече видимост. Нашите цифри са от 2013 година. Предполагам, че тези цифри се отнасят за Германия. Господин Селимович повдигна някои конкретни въпроси за кооперациите и въздействието им върху пазара. Ние бихме искали да разработим европейски подход, бихме искали да намалим а, прага, що се отнася до навлизането на кооперации в, от една страна в друга. Нашите клиенти на древно са много по-големи. Някои от тях имат по-голям оборот, отколкото е бюджета на някои държави членки. И това са субектите, с които работим, ето защо ние трябва да излезем извън границите на Европейския съюз и да засилим пазарната си позиция. Някои членове на вашата комисия казаха, че се повдига въпроса за това, че кооперацията традиционно е местно начинание. Това разбира се е предизвикателство ние полагаме усилия фермерите и техния глас да се чува, независимо от големината на кооперацията. И бих казал, че независимо от големината на кооперацията, всички те имат общ знаменател. Всички те са много ангажирани с търговската дейност на своите членове. Дори и ако един млекопроизводител смята, че Кооперацията не го представлява самия факт, че кооперацията съществува за да защитава интересите на членовете си, е, говори за ангажираността на кооперациите. Моето семейство и аз сме членове на половин е, дозина е, кооперации. Ние членуваме в млечни сектори, лесова, кооперации в областта на лесовътството и други. И всъщност, благодарение на тези кооперации, аз можах да получа образование и в крайна сметка да съм тук пред вас и да представям този доклад. Аз все още съм член на кооперация в областта на лесовътството. На господин Такола, който е мой сънародник, искам да кажа, че важният въпрос за вас в тази комисия – е степента, до която трябва да се съобразяваме с свършеното от кооперациите в миналото. В моята страна, Финландия, историята е на повече от 100 години, така че създаването на нови организации не би трябвало да е в ущърп на традициите и на това, което е създадено отдавна. И ако, ако ние започнем да се конкурираме за европейски средства, това ще бъде в ущърп на свършеното от през последните 100 години. По-нататък на румънския колега господин Буда искам да кажа, че ние работим с вашите сънародници. Аз поддържам ежедневен контакт с представители на вашия съскостопански сектор, за да бъдат те запознати. Моята цел е румънските фермери да влязат в кооперацията. Да, по исторически и политически причини в Румъния това не е лесно. На мен аз смятам, че най-добрата защита на румънските производители е да се организират и да се и да защитават интересите си организирани пред Европейския съюз. Госпожа Себастиан повдигна въпроса за доходите Кооперациите осигуряват по-стабилна бизнес среда за много сектори. В миналото това се отнасяше за млечните кооперации. По отношение на доходите, кооперациите помагат и на тези, които не са, не са техни членове. Европейската комисия отчете това. Госпожа Агилера спомена за наличието на структурни проблеми. Да, ние сме наясно с проблемите в сектора зехтин. Ние обаче не можем да принуждаваме и не искаме да принуждаваме нашите членове да се обединяват в по-големи кооперации. Инициативата е изцяло доброволна. По въпроса за ГМО бихме искали този въпрос да остане в центъра на дневния ред защото ако дадем възможност на държавите членки да получат, да не се съобразяват с тези ограничения, това би довело до изкривявания на пазара. Господин Богович спомена за Словения и бихме искали да кажем, че или поне моят професионален опит говори за това, че конкуренцията принуждава малките кооперации да се объединяват в по-големи. Тъй като малките не могат да си взаимодействат в съответствие с конкурентното право, без да се обединят в по-голяма кооперация. За да си взаимосътрудничите, трябва да станете част от по-голям субект. Имам личен опит в това отношение и мисля, че членовете на нашата кооперация смятат, че това е полезно за нас. По-нататък господин Фланаган спомена за определен кооперация. Аз се гордея с кооперациите в, Ирландия на тях се дължи голяма част от успеха на ирландското селско стопанство. Мисля, че именно кооперациите ще осигурят развитието на селското стопанство в Ирландия в бъдеще. Гордеем се с резултатите постигнати от кооперациите в Ирландия. Що се отнася до тенденциите, които ни очакват, смятаме, че кооперациите би трябвало да са застъпени в повече съскостопански сектори и се надявам, че в вашата страна Польша можем да организираме фермерите в повече, от повече сектори в тези кооперации. Благодаря, господин председател. И аз искам да кажа на председателя, че ние говорим за бъдещите тенденции. Мисля, че в бъдеще ще има големи корпоративни субекти, които работят в глобалния пазар. Има и малки кооперации в малки градове, които са специализирани в местния пазар. Има място за всички. Искам обаче да кажа, че е, ако има фермери, които не са доволни от нашите групи, е, членовете на кооперацията, с която аз работя, продават млякото, което ние произвеждаме. За всеки фермер е много важно да има глобална е, индустрия, дори и в млечния сектор. Искам да задам един допълнителен въпрос. Господин Магнусен, казахте, че се гордеете с кооперациите Въпросът, който аз повдигнах, беше свързан с данъчните обежища. Целта е да се намалият данъците, които се плащат, защото тези пари отиват в крайна сметка в Люксембург. Мой въпрос беше за данъчните обежища и Люкс Ликс. Бихте ли казали с какво точно се гордеете? Предполагам, че не с това. Аз лично не се гордея с това. Благодаря много за това, че ни напомнихте за този въпрос. Ние ще се занимаем с него и Кож... Копа Кожека също без съмнение ще се занимае с него. Искам да благодаря на Кожека за работата, която върши и за усилията да организира фермерите, така че те да станат економически и социално по-силни. Имам още един въпрос. Вярно ли е, че кооперациите, които биха искали да влязат в кожека и отговарят на всички условия и функционират на пазара, могат да бъдат отхвърлени при възражение от друга кооперативна организация в същата страна? която организация, която е конкурент на същия пазар. И такава кооперативна организация може да блокира приема на нова организация, въпреки че са спазени всички условия. Ако това е така, Бих искал да ви помоля, господа, да се занимаете с този въпрос, тъй като тук става дума за нарушение на основни права. Ако една кооперация може да блокира друга и да й попречи да влезе в кожека, ние не можем да не се притесним. Последният въпрос. Благодаря, господа. И сега изложение от комисията на тема заграбване на земя в Европейския съюз. Генерална дирекция селско стопанство са подготвили това проучване т.е. мащабите на заграбване на земя в Европейския съюз. Въпрос, който ни беше представен преди лятната вакансия. Въпросът е изключително важен в някои държави членки. Поручването беше поръчано от нашата парламентарна комисия. Поръчахме го, защото искахме въпросът да бъде анализиран. Проучването беше представено през юни 2015 година и представителят на Европейската комисия господин Ханьотис, който е и днес тук, направи някои общи коментари по проучването методологията, която е била използвана и ни предложи да подготви коментари на Генерална дирекция селско стопанство по въпроса. Това би било много интересно за нас. Всички вие сте получили бележката от комисията и затова сега давам думата на господин Ханиот. Имате 10 минути. Uh, Благодаря, господин председател. Става дума за това, че поискате от нас да запишем в писмен вид коментарите, които представихме в устен вид тук. Става дума с сграбването на самия, става дума с един феномен, който се зави, появи е, е, и разви особено след кризата с храните от 2008-2009 година. Той, той се отрази на цената на храните и може да има дългосрочни последици върху производството на храна което е тясно свързано с използването на земята. Някои подходи към придобиването на земя водят до сериозни притеснения и до дебат за въздействието на широкомащабни покупки на земя в развиващия се свят. Това е сериозен проблем в развиващите се страни, въпреки че цените намаляха и въпреки, че има различни мнения за това дали наличието на храни ще е, е, бъде изложено на заплаха, така както беше е, по-рано. за грабването на земя се наблюдава и в Европейския съюз. От началото обаче имаше неяснота по понятието и по приложната поле, и по дефиницията. Ам, заява, заявявали сме своята позиция. А, по някой път сме били считани за твърде критично настроени и затова искам да уточня някои неща в нашето становище, което е основано на фактология. Първият основен въпрос е следният. Земята е много важна в контекста на общата сълскостопанска политика. Миналия месец в рамките на е, е, световното изложение в Милано е, организирахме семинар за работа с младите фермери и младите фермери е, подчертаха, че един от основните въпроси е достъпът до земя. Е, вторият е, по значение въпрос беше достъпа до кредити. Правата на, върху поземлената собственост са доста сложни и не винаги е, има достатъчно добра информираност. Достъпа до, информ... до земята Има микрофони, твърде трудно да се превежда при такива акустични условия. Коментарът на преводачите. Много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 Съжаляваме, микрофонията продължава. Трябва да бъде помолен оратора да махне слушалките от врата си. Large-scale land acquisitions, foreign direct investment, land concentration or structural change. Sometimes all this is intermixed. I have been completely unplugged.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 има голямо многообразие в структурите, в функционирането на пазарите на земя. По някой път има доста сложни разпоредби, що се отнася до онаследяването. И най-важното, няма политика в европейски план по отношение на собствеността върху земята и затова няма европейско решение на проблема. Дебата структурна промяна и а, заграбване на земя. Основните промени, които виждаме при земеползването, са свързани с една постепенна, с един постепенен преход към по-големи селски стопанства. Продължаваме да анализираме новата информация, която идва от Евростата, да съберем информация. има някои промени в дефинициите за земя и, а, и размер на поземлената собственост. Има препратка в коментарите ни към две проучвания, които сме поръчали, които вземат вид различното въздействие в различните държави членки – и основното тук е връзката между загряването на земята, така както е предвидено в общата селскостопанска политика по дефиниция и това, което действително се случва. Различно положението на пазарите на земя, това стана ясно в семинара за моите селски стопани, що се отнася до действителните двигатели на закупуване на земя в голям план. Това е свързано с, заключ... с очакванията за цените на земята и за очакванията за цените на сълскостопанската продукция и храните по-конкретно за бъдеще. Може да се окаже, че влизаме в съвсем различна ситуация – която се отразява на този дебат. Има и няколко методологични въпроси. Нашите коментари са критични. Целта обаче не е да се намали значимостта на проблема, а да се включи той в подходящия му контекст. Е, действителният дебат е следният – Тук не става дума за 0,1%, както стана е, ясно при някои разчети за закупуването на в широк план в Европейския съюз, но по-скоро ограничението за достъпа до земя за младите селски степани, а като се взема предвид е, и че има затруднения при добиването на кредити, това е по-скоро по-подходящата област за анализиране и разбира се е добре да се вземат предвид въпросите с достъпа до земя. Proszę Państwa, mam zgłoszonych, dziękuję Panie Dyrektorze, raz, dwa, благодаря много, господин директор. Има шестима желащи да се изкажат. Седем, всъщност. По колко минути да дадем на колега? Максимум две минути има всеки. Госпожа Хойбуш, заповядайте. Der EU, danke, <laughs> Sie sprechen in Ihrer Antwort von einem durchschnittlichen Flächenwachstum von 3,8 Prozent in der. В отговора си говорите за три основни елемента. За периода 2005-2010 година имате ли информация за това какво става след 2010 година, защото закупването на земя, заграбването на земя се увеличи и след това. Говорите и за регулаторните компетенции на пазара на земя, които са въртете на държавите членки. Добре, но събирането на информация, предоставянето на информация е задължение на комисията. Говорим за информация, която може да бъде намерена в проучванията с 2010 година, след като сега е 2015 година. Това са остарели данни. Говорим за България, Латвия, Словения, страни, които сега искат да приемат право за регулация на е, продажбите на земя в голямо, големи мащаби, обаче тези страни сега са заплашвани от е, процедури за неизпълнение. Е, по какъв начин обяснявате това, вземайки предвид и компетенциите на държавите членки? Освен това, се предполага в страните в които плащанията от ОСП са по-високи, да има повече заграване, е, е, е, закупуване на земя, ако целта е да се спечелят ОСП, но всъщност е много по-ефтино да се купи по-ефтината земя, защото пропорционалното съотношение с цените, между цените на земята и плащанията от ОСП е в полза на закупуването на земя в по-ефтините региони. Също говорите за данните, за прозрачността, само че не вземате предвид. Питахме за това, но вие не отговаряте в своите коментари. А също искахме да ви питаме и за насоките на Организацията за храните и селското стопанство. Какво смятате за това? Моля ви, ограничете изказванията си до две минути. Госпожа Доц. Благодаря, господин председател. Мисля, че а, е, е, би следвало да бъдете е, толкова щедър а, с времето за изказване, колкото бяхте и към преждеговорища колега. Благодаря много на комисията за направеното изказване. Казахте, че темата е много сложна. Днес искам да говоря за няколко случая от една държава членка в Европейския съюз. Фирми от Великобритания, Италия и други страни в Европейския съюз ме информираха за случващото си. Се става дума не за собственост на земя, за отдаване на земя на концесия, концесия правителства дават земя на концесия на фирми, които след това правят много а, инвестиции, които влизат в а, преките чуждестранни инвестиции и а, продукцията, произведена на тази територия, става много по-конкурентно способна. Обаче в съответните страни се променя а, управлението на страната и се ввежда по-националистичен подход. Предходните договори предвиждат поднобяване на договорите за концесия, но новите правителства заплашват съответните фирми, че ще им се отнеме правото на подновяване на концесията, въпреки че те са се е, обърнали и към съда вече. И така отново не става дума за собственост или за купуване на земя. Става дума за отдаване на земя на лизинг или на концесия. Е, земя, която принадлежи на е публична е, държавна собственост. Обсъждали сме темата с комисаря Хил и очаквам с нетърпение да обсъдим тези случаи в по-големи подробности с вас, за да се види генерална дирекция селско стопанство може ли да се включи, тъй като положението тук е доста а, неустойчиво за селските стопани на място. Това, предполагам, противоречи на европейското право. Köszönöm a szót, elnök úr. Az én tudomásom szerint Господин Искам да задам въпрос за България, Румъния, Словения, Унгария, Словакия, Литва, Латвия. Това са страни, в които има процедура, също които има процедура за неизпълнение. Ако съм добре информиран и а, въздействието за бъдеще ще, ще е сериозно. Най-важното е да се избегне мереното с двоен аршин. Има право в тази област в Унгария, което е направено, вземайки предвид датското и френското право в тази област. И това всъщност са разпоредбите, които действат в Франция и в Дания. По тях се е, е ориентиран, е, е ориентиран и нашия закон. Не мисля, че е подходящо така да се мери с това наршин. Това е най-важното. Господин Агньо, благодаря. Говорим за заграбване на земя. Ако трябва да сме справедливи към комисията, комисията искаше да се вземе с проблема, само че лявата страна на залата си измисли този проблем. Всъщност този термин не означава нищо. Какво означава заграбване на земя? Това незаконно ли е? Не. Ако искаш да си купиш земя, даваш най-високата цена и най-голямата сума и купуваш. Всъщност, навсякъде в Европа, благодарение на ОСП, има нужда от много по-малко хора, за да се произвеждат храни. Такъв е факта, така стоят нещата. Знаете, че техниката напредва все повече и повече. Знаем за различните видове динамични развития. Е, имаме динамика на цените, е, динамика на търсенето, имаме и е, естествено натиск от страна на демографското развитие. Нека да не забравяме, че има натиск и върху онзи, който продава. Много хора, земеделци, не заделят нищо за пенсия и има голям риск, ако те излязат от е, индустрията, от е, земеделието. Оставам с впечатлението, че от комисията искано да се намеси, аз ви моля точно обратното. Не се намесвайте. Господин Агнио, на пръв поглед сте прав но земята има специална стойност. Тя е средство на труда, което е много специфично и тук се засягат много социални въпроси. Нещата много приличат на положението с водата или с въздуха. Аз мисля, че трябва да сме по-предпазливи. Разбирам, че има е, едно пространство на свободно движение на капитали, но и тук трябва да има някакво ограничение. Е, нашата свобода също е ограничена до известна степен. Ето, и аз взимам думата отново, казва господин Хойслинг. Дебата показва, че имаме нужда от изслушване по темата. Зелените искат подобно изслушване в продължение на години. Е, в момента се опитвате да замажете е, едно проучване, което има категорични заключения. В Европа има проблем с заграбването на земя. Естествено, че има. Не само в останалия свят има такъв проблем. Има средства от е, капиталови фондове, които нямат нищо общо с сълското стопанство. те купуват земя, а фермерите, най-вече малите фермери, не получават никаква земя, не могат да си я купят, защото цената е твърде висока. Ако смятате, че няма проблем и няма определение на термина заграване на земя, ами нека комисията да изкубе такова определение. Погледнете определението на ООН. Там има дефиниция. Има много хора в Германия, в Източна Европа, много компании, които идват, инвестират своите капитали, земеделците остават без земя. Ето това е заграбването на земя. Колкото повече земя е, има едно юридическо или физическо лице, толкова по-голяма е помощта. Ето защо имаше и предложение за таван на помощта, която се отпуска. Мисля, че трябва да говорим по този въпрос и то открито, да имаме изслушване. Не можем да претендираме, че няма проблем. Е, не трябва комисията да поема по този път. Благодаря, господин Кожмюк. Благодаря. Проблема с заграбването на земя в източна и централна Европа, не на последно място в Полша, е голям. Проблема съществува. В доклада се говори за Полша и данните ми се струват доста правдиви. В Полша 200 000 хектара са проблемни, ако мога така да се изразя. Тази земя беше незаконно закупена в период от 10 години. Най-често това е извършвано от фиктивни юридически лица или даже фиктивни физически лица – а покупките са извършвани от името на чужди компании. Всичко това се дължи на самите цени на земята. Вярно е, че за младите фермери е много трудно да си купят земя. Те не могат да си го позволят. Особено в източна Европа. Достъпа до кредити също е много проблемен – за всички държави от Централна и Източна Европа това е голям проблем. Ето защо очаквам от комисията да разгледа този проблем и да предложи инициатива с цел да се ограничи тази практика и да не се разпространява тя. Е, фермерите трябва да имат по-голям достъп до земя. Господин Буда, благодаря, господин председател. Мисля, че комисията трябва да се намеси. Струва ми се, че комисията обаче не полага много усилие по тази тема. ЕСП в крайна сметка се свежда до наличието на земя. Ако няма земя, няма земедели. Всички селскостопански политики трябва да отчитат е, проблема с концентрацията администрацията на земя. Е, за съжаление, в моята страна Румъния, голяма част от страната е погълната от е, международни концерни и компании. Това само по себе си не е проблем, само че тази земя не се обработва и комисията трябва да разгледа проблема и да каже какво трябва да се направи. Трябва да се създадат еднакви условия за продажба на земя в целия Европейски съюз. В някои държави има много строги критерии, в други те съвсем не са такива. Ето защо трябва да има единен пазар на земята в Съюз. Господин Яр. Благодаря ви. Мисля, че си заслужава и ние да разгледаме проблема. Съгласен съм с колегата Хойслинг. Не съм съгласен обаче с нещо друго, е, казано от него. В крайна сметка конкуренцията винаги съществува и ще съществува. Земята е средство за инвестиции и обект на инвестиции. Много често земята е по-стабилна инвестиция, отколкото финансовите инвестиции. Това трябва да се отбележи. Има обаче голяма доза спекулиране и комисията трябва да разгледа този проблем. Земята е нещо много специално. Е, собствеността трябва да е общо взето разпространена е, равномерно и трябва да се грижим най-вече за интересите на земеделските стопани. Благодаря. Господин Войчеховски. Благодаря ви. Господин Агню каза, че не знае какво е заграбване на земя. В историята на Англия преди 300-400 години е, има един период. В този период е отнемана земя от малките фермери, защото земята е била нужна за пасища, за овце. Това преди периода на индустриализацията. Погледнете сега какво се случва в източна Европа, тъй като има две различни нива на развитие в Европейския съюз. Неодавна имаше доклад относно доходите на фермерите в ЕСА. Един час труд на, на, на датски земеделец се заплаща с над 20 евро. В Полша един час се заплаща с 3 евро. Нека да видим кой ще може да купи земя тогава? Дъчаните в Польша или поляците в Дания? Естествено, че посоката е само една. Е, британски, дански и други граждани от Западна Европа ще купуват земя в Польша. Има датски и френски е, много строги е, изисквания за закупуване на земя. Е, може да се купува земя във Франция, например, но само ако си е, бил земеделец на територията на Франция и то в продължение на поколение. В Полша проблема е много голям и то е със социално измерение. Имаше демонстрации, протести, имаше фермери, които бяха арестувани, защото са участвали в протести. Нека да не ви занимавам с вътрешни е, въпроси на Полша. Но, но заграбването на земя у нас съществува и моля комисията да не омалважава този проблем, защото в крайна сметка ще се стигне до социално напрежение в Европа. Не можем да позволим на богатите бизнесмени на огромния капитал да купува нашата земя, защото дребните фермери нямат никакъв шанс срещу тях. Госпожа Петер. Председниче, я исто сматрам да се комисия трябва... Благодаря. И аз мисля, че комисията трябва да се занимае с този въпрос и да не си измива ръцете като Пилат Понтийски е, като казва, че въпроса не я засяга. Става дума за безценен ресурс. Ако всъщност е, в рамките на ОСП семейните ферми са много важни – и ако тези земи бъдат заграбени от големи предприятия, цялата ОСП ще, ще бъде унищожена. Ако не предприеме мерки, ние ще зависим от големите собственици и ще разчитаме на тяхната добра воля. Това е особено важно за източна Европа, тъй като това е част от континента, който познава комунизма в рамките на 50 години. Там сълскостопанското производство биваше подлагано на удари. Производителите трябва да бъдат собственици на земята, а не, а не тази земя да се предлага на богати собственици или на чуждестранни инвеститори. При всички случаи резултатът ще бъде един и същ. Този процес трябва да бъде контролиран. Според мен Европейската комисия трябва да участва в анализа на това проучване. Господин Егню за една минута. Три кратки реплики. Първо на господин Хауслинг. Той каза, че Европейския съюз не предвижда тавани на ОСП. Не, има такъв таван. На господин Буда, кой от Румъния, който оплаква, че голяма част от земята не се обработва. Преди 20 години там а, се отглеждаха ГМО семена. Когато се присъединихте към а, Европейския съюз ви забраниха да отглеждате ГМО соя и сега внасяте тези семена. Сега земите в Шотландия, да, те бяха изтикани. Говорим за купувач и продавач, и продавач, всеки от които има желание да сключи сделка. Силата на капитала е огромна, каза председателят. Господин Ханятис има думата. Благодаря, господин председател. Въпросът предизвиква много вълнения. Нека да кажа нещо много ясно. Никога не сме казвали, че земята не е въпрос, за, не е проблем за нас. Такмо обратното. От много години промяната в ОСП се основава именно на този въпрос. Провеждали сме множество анализи, които посочват за значението на връзките. Тези анализи говорят, че въпроса за земята е основополагащ. Това е, разбира се, съвсем различно е да обсъждаме предварително направени преценки. Въпросът за заграбване на земята не е нещо, което сме измислили ние. Това е на страница 15 в документа, с който поръчвате това проучване. Второ, когато говорите за данни, дирекция като моята е първата, която трябва да използва актуални данни. Ние не можем да правим анализи без данни. Комисията обаче не създава свои данни. Комисията използва данните на държавите членки въз основа на хармонизирана хармонология. И ако ние закъснеем с информацията, то ще се дължи на, на трудности при обработката на данните. Съгласен съм с вас, когато обсъждаме въпросите за статистическите данни. Ние трябва да сполагаме с тях на време. Ние самите не произвеждаме данни. Трябва да правим разлика между свободно движение на капитал и това е свързано с парите, които се влагат в закупуване на земя. Т.е. това излиза извън рамките на компетенциите на Генерална дирекция селско стопанство и средствата, които се инвестират. Кой е собственикът и кой да отдава земята под найем за сълскостопански цели? Ние разполагаме с дефиниция на активните фермери. Това е в обща сълскостопанска политика. Държавите членки, а не комисията, са тези, които трябва да решат дали е, тази инвестиция съответства на ОСП или не. И за да обобщя, и затова казах, че въпросът е много сложен, ние трябва да решим за какво говорим. Последната информация, която мога да ви предоставя, тя е информация на един месец. Ако попитате младите фермери в Европейския съюз, 100 от тях бяха проучени ние ги разделихме в 10 групи и ги попитахме следното. Кои са трите основни проблема, кои, на които се натъквате и какви са решенията? Основният въпрос беше земя, достъп до земя, на второ място достъп до кредит. Никъде не беше изразен страх от това, че големите корпорации ще закупят, ще изкупят земята. Те се притесняват от възрастовата структура в Европейския съюз и притесняват се от това, че дори и да намерят капитала, трудно ще намерят земя. Означава ли това, че нямаме проблеми тук и там? Да, имаме проблеми в някои държави членки, затова въпросът се повдига ние, ако разполагахме с данните за Румъния, например, щяхме да ги използваме, но ние нямаме тази информация. Така че следващия път, когато обсъдим този въпрос, нека да видим дали тази информация да не, не може да се произведе по надежден начин. Защото да се каже да се говори за 1,1% от общата сълскостопанска площ е проблем. Но това не е основа, на която можем да правим обобщения и заключения. Благодаря ви много. Вие Бяхте много убедителен. Благодаря ви. Не споделяме становището, че когато собственикът на малък парцел земя си запази тази земя и не я обработва, а други, а други фермери биха могли да обработват, Това не означава, че тази земя тази земя би трябвало да се предостави за обработка на работещите фермери. Земята трябва да се обработва, а не да бъде инвестиция. Това е проблем в други части на света. Нека бих искала да се върнем на тази тема и в бъдеще. Ние би трябвало да се замислим за това как да дефинираме понятието активен фермер. Също така необходимостта от концентрация, която повишава конкурентноспособността на европейското селско стопанство. Проблемът е огромен. Утре ще гласуваме. Предстоят ни много доклади за гласуване. Бъдете точни, имаме много работа утре. Сега ви пожелавам приятна вечер.